мен, че ще постигнем едно добро, една добронамереност в въздух, въздух хоплаването между Европа ще са, и Вьетнам. Сега ще, гласуването ще бъде в 11 и 30. Преминаваме към доклада на госпожа Балзани за подготовката на бюджета за 2012 година. Сега ще дам възможност няколко секунди господин комисара да се а, да заеме мястото си. Сега ще дам думата на госпожа Балзани а, за 4 минути. Il documento che oggi al nostro esame non è solo. Докладът, който разглеждаме е днес, не е само документ, който включва нашите приоритети за следващия европейски бюджет, а преди всичко това е стратегически документ, който разглежда новата роля, която трябва да играе европейския бюджет в контекста на по-доброто економическо управление. Това е първата година на европейския семестър, целта на който е да се подобри координацията между европейския бюджет и бюджетите на държавите членки с оглед да се създаде повече синергия и допълняемост. Всичко това означава по същество едно нещо – сближаване, насърчаване на сближаването между бюджетите на държавите членки, за да бъдат приведени в съответствие с основните цели на европейския бюджет и основните цели на Европейския съюз. Те са заложени в стратегията Европа 2020, която включва пет много важни цели и седем водещи цели. Това са основни цели, но са доста конкретни. Първата цел е много важна и тя се отнася до Европа с по-добра, по-качествена заетост чрез инвестиции. Това е основен приоритет за 2012. Не бива да губим време. Стратегията трябва да започне да се прилага сега и да започнем работа по първата чест по-добра заетост, по-качествена заетост. Трябва веднага да започнем да определяме измеренията на стратегия 2020 и как това се отразява на бюджета. Нуждаем се от планове, трябва да гледаме напред в бъдещето. Програмирането ознася, означава един програмен подход към бюджета. Това не означава, че да има повсеместно увеличение или намаляване, а по-скоро да насочим бюджета към реализиране на целите, поставени в стратегия 2020. Трябва да обърнем внимание не само към заети, задълженията, но и към плащанията. Трябва да се гарантира стабилно финансово бъдеще на Съюза. Има и друг въпрос, който се отнася до гъвкавостта. Ние сме в края на програмния период сега и това е много важен бюджет. Ето защо трябва от самото начало да обмислим всички инструменти за гъвкавост на наше разположение. Те са наложителни за бюджета, по който работим сега. Ако искаме това да бъде жизнеспособен бюджет, за това трябва да предприемем първата стъпка към реализирането на стратегия 2020. Ако не започнем работа незабавно, това ще доведе до провал, както с други стратегии в миналото. Ние искаме да бъде ефективен, реализуем бюджет, ние трябва заедно, стъпка по стъпка, трябва да създаваме нов климат на институционално сътрудничество като едно от основните предизвикателства по Лисабонския договор. Ние говорим тук по него доста често, но малко безразборно. Сътрудничеството създава равнопоставеността институциите да бъдат равноправни партньори. Бюджетът е стратегически, е реален инструмент за нашето бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, давам думата на господин Левандовски от името на комисията. Госпожо председател, госпожо докладчик, приветствам позицията на парламента по приоритетите на бюджета за 2012 година, както са отразени в предложените насоки. Комисията с оглед на правото си на инициатива ще се съобрази с насоките на парламента и на е, съвета. От друга страна обаче трябва да отчетем и най-последните данни, които постъпват от 27-те държави членки, които да бъдат много внимателно огледани с оглед изготвянето на проекто бюджета на 27 април. Това е втория тест на годишна процедура по а, Лисабонския договор и контекст е съвсем очевиден. Това е а, контекст на финансова консолидация. Ние действаме отговорно в този контекст. От една страна реагираме на всички финансови задължения на Европейския съюз и същевременно времено работим в контекста на економическите ограничения. Никой не може да а, се противопостави, никой не може да отрече, че бюджета се изгражда все повече и повече на принципа на една здрава основа. И този принцип никога не е имал по-голямо значение. Ние е необходимо е необходимо да използваме бюджета, европейския бюджет като средство да си помогнем в кризисната ситуация. И искам да откроя разликата между националните бюджети и европейските бюджети. Националните бюджети са свързани с потреб... потреблението. Европейския бюджет е свързан с инвестиции, които да доведат до растеж и работна заетост. Следователно, не е въпроса само да се плащат задълженията, а да се оформи окончателното предложение за бюджет за 2012 година. Много ясно беше посочено от госпожа Балсани, че ние трябва да гарантираме достатъчно финансиране за разширяването на стратегията Европа 2020 година. Да, трябва да координираме усилията на Европа в сферата на бюджетирането. Ние трябва да бъдем много внимателни обаче с административните разходи. Е, трябва да имаме най-много 1% растеж в административната сфера. Също така е, трябва да следим разходите за конференции, инфраструктури и така нататък. Имайки предвид е, опита от миналата година и, и за периода от 2000 до 2011 година, ние смятаме, че тази година ще имаме една по-гладка и безпроблемна процедура. Очаквам първото заседание на 30 март триалог, когато ще бъдем готови да изготвим първия а, проект за бюджета. Благодаря, господин комисар. сега от името на групите, първо господин Лавия от името на НП. Уважаеми господин комисар, госпожо председател, колеги, ще гласуваме документ, който още от самото начало бива подкрепян от ЕНП. Подготвителният бюджет цели да се произнесе по предложението на комисията, което вече е одобрено или поне изразено мнение по него от съвета. В този смисъл Приветствам това, че са откроени перспективите и приоритетите от докладчиката, от докладчицата, които са насочени към растеж, както и развойна дейност. Именно тези са политиките, които ще изведат Европейският съюз напред. Освен това, подчертахме дебело отговорността като понятие, отговорността, която бе подчертана и от комисар Левандовски. Това означава, че до момента не сме били бюджетно отговорни. Означава просто, че в момента повече от всякога поради кризата следва да бъдем отговорни. За това всъщност може да ни послужи за пример случващото се в момента в голяма част от северноафриканските държави. Това е всъщност доказателство за това, че човек не може да планира в средносрочен план, а по-скоро в дългосрочен. Сега по въпроса за техническите характеристики на предложението, смятам, че трябва да се придържаме към варианта, изготвен като такъв от комисията по бюджет. Сега натиска, който оказват върху нас от страна Обединената левица за въвеждането на от таксата за банкови транзакции, смятам, че не би трябвало да отстъпим и да го включим в бюджета 2012. Благодаря. Е, благодаря много, госпожо председател. Дами и господа, искам да благодаря на Франческа Балцани най-напред. Е, тя избра много конструктивна отправна точка и насочи вниманието върху основните въпроси. Кои са тези основни въпроси? Стратегия Европа 2020 не са само празни думи, а тя представлява сериозен опит Европейския съюз да играе важна роля в създаването на работни места и растежа. Бюджетът сега е по-малко от 1% от брутния национален доход, но може да играе стратегическа роля за инвестиране в проекти, които държавите членки не могат сами да финансират или които изискват солидарност между отделните държави. Например, научни изследвания и развитие, инфраструктура, също реализирането на пълния потенциал на общия пазар да бъде един добре функциониращ пазар за цяла Европа, да бъде стабилна основа за заетост и растеж. Това изисква средства. Ще видим какво ще се случи. Държавите членки и съвета трябва да вземат решението, ако искаме да се реализира стратегия 2020 или пък тя ще последва примера на провалилата си Лисабонска стратегия. Затова бюджета е толкова важен, за да се отговори на тези въпроси. Господин Хаглун, две минути. Благодаря много, госпожо председател. Като стъпление искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. В наше време не е винаги лесно да се определят приоритетите в бюджета. Мисля, че е, годината 2012 е много важна от бюджетна гледна точка. Не можем да изчакаме следващия програмен период 2014 година, когато ще започнат да се прилагат е, стратегиите на комисията. Това трябва да се направи чрез този бюджет. Необходимите ресурси в момента не се насочват към приоритетите, които са ни необходими. Мисля, че трябва да е, превърнем това в действителност, а не да го забутаме в някое чекмедже. Ние сме много удовлетворени от начина по който идеите са включени в доклада, за което също искам да благодаря на е, докладчика. Трябва да кажа, че поне в парламента следва да се гледаме в огледалото и да, виж... и да а, е, следим какво се прави в бюджета за 2012 година. Това е валидно и за нас, и за другите политици. Смятаме, че имаме основание да използваме ресурсите по най-ефективен начин, може би чрез спестявания в бюджета. Европейския съюз сега има редица нови правомощия. И е, според съвета те могат да бъдат е, изпълнени без допълнителни бюджетни ресурси. Ние трябва да се предвижим към по-конструктивни преговори по бюджета. Сега давам думата на господин Елес, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за нейния доклад защото преди сме обсъждали други насоки. Този доклад, в отличие от тях, не навлиза в толкова детайли. Най-напред искам да кажа, че от името на нашата груза искаме да видим какво се случва и другаде в света, не само да разглеждаме нещата от висотата на Брюксел. Затова точка 21 вие казвате, че трябва да търсим определени на приоритети, да поискаме от специализираните комисии да определят истинските приоритети и че малко работа е свършена в това отношение за сега. Това е свързано с желанието да се гарантират повече средства за стратегия 2020 и за водещите инициативи, но ние трябва да търсим не само за действия, които изискват средства, но и укрепването на вътрешния пазар. Там, където търсим средства, трябва да мислим как можем да реализираме спестявания от други пера в бюджета, в парламента, в другите институции. Трябва да търсим други възможности, чрез спестяване по други пера, не непременно да искаме нови средства. И това трябва да се отчита при бюджет 2012. Когато говорим за отговорността ни в този период на строги економии, ние трябва да се насочим върху замразяване на разходите ни за 2012. Благодаря, госпожа Трупел, за 3 минути. Благодаря. Госпожо председател, колеги, господин комисар. И групата на зелените е на мнение, че когато нямаме много пари, трябва да стегнем коланите. дефицита на държавите членки определено трябва да бъде намален държавите членки по-точно, защото на европейско равнище за щастие не можем просто да затънем в дългове, но признаваме всички необходимостта в момента да се мониторизира економиката, за да не продължи да страда в бъдеще бюджетното равновесие през 2012 година е определено основна стъпка в този смисъл. Предвиждат се, както посочи госпожа Балцани, перспективата и да отрази Европа 2020 и нейните цели, определено е много удачна, защото са ни нужни повече средства за борба срещу климатичното изменение и за по-бързо преминаване към употребата на възобновими енергии, както и за развойна и технологична дейност. Ето това на всяка цена трябва да опазим. Смятам, че инструментът, който се нарича Европейски семестър, е изключително ценен подход, защото 27-те национални бюджета, както и Европейският семестър, трябва да действат в една и съща посока. Какво имам предвид? Имам предвид промените, дано да са демократични промените в арабския свят. Ето тук би трябвало да излеем средства, за да можем да ги подкрепим не само тях всъщност, а и нас самите, защото демокрацията в световен мащаб е, е добро за всички ни. Какво друго бихме могли да направим, за да се економизира? Бихме могли да спрем проекта в, за ядрения ИТЕР. Можем да започнем лека по лека да се отказваме от използването на ядрена енергия и да се насочим повече към възобновими енергии бюджета 2012 година, именно тук трябва да бъде решителен. Дано тези качествени промени, за които пледирам да се реализират бързо. Благодаря, господин Портас, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние обсъждаме насоките за следващия бюджет, а отвън има десетки хиляди работници, които са излязли на улицата с едно много ясно послание. Това, което аз искам да кажа, че политиката на економически ограничения убива условията за работа на европейските граждани. Модела на економическа координация ни се налага. Той съдържа много санкции и глоби, няма никакви гаранции и той ще сложи край на устойчивия растеж и създаването на работни места. И пакта, който се приема от правителствата днес е пакт срещу работното заплащане, срещу пенсиите. Това е един пакт, който ще бъде платен от работниците. Те ще платят за кризата, която не са причинили. Трябва да се вслушаме в техния протест, защото от гледна точка на Европейския съюз това не води до основния въпрос, а именно каква е ролята на държавните инвестиции. Ние чуваме, че консерваторите казват, че ни е необходим бюджет с нулев растеж. Чуваме много правителства на държавите членки да казва, че в името на економическите ограничения на нас ни е необходим европейски бюджет с нулев растеж. Това е неправилният отговор. Именно за това водим този дебат. И отговор е погрешен по една много проста причина, а именно, че не е възможно да имаме политики на ограничения, които са по-строги на национално равнище и същевременно да кажем, че поради ограниченията в нашите страни е необходимо да имаме все по-низки и по-слаби европейски бюджети. С такава логика последствията ще бъдат само едни. А, и на национално, и на европейско равнище ще има повече безработица по-малко социална държава. Именно това обсъждаме, когато обсъждаме бюджета 2012 година. Той е насочен към хората, които смятат, че кризата може да се реши с увеличаване на на неравенството и превръщането на рецесията в една постоянна политика. Това е една политика на добрите намерения, която не отговаря на предизвикателствата, които сме а, е, изправени. Благодаря. Госпожа Андриасен, минута. Благодаря, госпожо председател. В а, е, този доклад а, е, има една слабост, а именно, че пренебрегвам констатациите от годишния доклад на Сметната палата. Единствената информация, която говори за целостта и ефикасността, с която се изразходват средствата, се съдържа именно в този доклад. Опитите да се увеличи бюджета за стратегия 2020, която трябва да ни изведе от кризата, не отчита факта, че имаше пълен провал на Лисабонската стратегия. Има заплаха ограничаването на бюджета на Европейския съюз да се отрази негативно на европейската солидарност и на темповете на економическо развитие на държавите членки. Но това е проява на невежество за ефекта на кризата върху европейските граждани. Аз призовавам Дейвид Камерен да поиска не замразяване, а значително намаляване на бюджет 2012. Но предвид на ситуацията днес, не съм особен оптимист. Госпожа Вертман, две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Има три точки в доклада Балцани, е, за които искам да говоря. Първо, доклада за бюджета 2012 година се основава за една по-добра европейска насоченост, европейското полугодие и стратегията Европа 2020 година. Това засилва бюджета за следващата година, особено в сферата на подобряването на образованието и социалното интегриране, което е от ключово значение за бъдещето на Европа. На второ място докладчицата е откроила синергиите между Европейския съюз и държавите членки с оглед на техните инвестиции за постигане на общите цели по-добра координация, по-добро съчетаване на политиките с акцент върху общите цели за повишаване на ефективността. На трето място целите за климата и енергетиката. След бедствието в Япония трябва да направим всичко за създаването на проективна политика, за създаване на зелени работни места, което ще ни помогне не само да постигнем климатичните цели, а, да а, засилим и нашите политики. На последно място, но не и по значение, искам да посоча, че бюджета на Европейския съюз може би няма дефицит, следователно следва да се прилага по-правилно. А сега давам думата на господин Гарига за две минути. Много благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Благодаря на докладчицата Балзани за това, че бе изключително гъвкава и адаптативна. И всъщност днес не се предвиждаше и изобщо този дебат за финансови перспективи, но което в крайна сметка се оказа за една изключително удачна идея, защото този бюджетен дебат не е само днес, а ще бъде през следващите месеци. И сега, по въпроса за бюджетните ограничения и бюджетната дисциплина. Това не е цел, това е средство, за да може бюджетът да се ползва с кредит на доверие от всички и да не ни доведе до това, което се случва в някои от държавите членки. Да се харчи повече, отколкото човек има и в крайна сметка да се изчерпи хазната. Смятам, че не бива да включваме в годишната бюджетна процедура въпроси, които всъщност се отнасят към една многогодишна финансова рамка. Какво имам предвид? Имам предвид така наречените такси върху финансовите транзакции. Това е многогодишна мярка и ако я включим в един годишен бюджет, то тогава ще влезем в една порочна въртележка на непрекъснати преговори с съвета. Ако включим в един годишен бюджет, който подлежи само на едно четене, то тогава всъщност ще се лишим от възможността на такава мярка да бъде обект на няколко четения, тъй като това е процедурата за приемане на многогодишните финансови рамки. Всички знаем, че нашите цели за следващите месеци са всъщност рискови и важни за това изискват нашето внимание на първо място. Благодаря. Господин Гер, две минути. Госпожо председател, дами и господа, господин комисар, днес ние обсъждаме необходимостта от пестението на пари, защото има дългова криза в е, някои от държавите членки. Госпожа Трупел и някои други колеги посочиха, че тази криза с дълга има косвен ефект върху нас, тъй като бюджетите ни не трябва да са в дефицит. Ако разгледаме политиките, които се приемат в Европейския съюз, виждаме, че става дума за 2% от обема на всички разходи в Европейския, в Европейския съюз. Става дума за символични действия, не става дума да хвърляме пари на вятъра. Това, което не се взема предвид напълно е, че този бюджет означава, че всяко нещо, което не се изразходва, се връща в държавите членки. Това не е спестовна каса. Има някои страни, които са по-слабо развити. В а, мой избирателен район на Ренвестфалия се използва съфинансиране за някои проекти. Оказваната подкрепа, която социал-демократите намират за нещо положително. Системите за контрол върху разходите на европейските средства не действа добре. Възстановяването на недобре инвестираните средства в държавите членки възлиза в, на милиони, милиони евро. За щастие, Европейската комисия предприема действия, като прекратява плащанията, ако бъдат установени грешки. Поне така а, се случи в а, Германия Обединеното кралство. Аз призовавам държавите членки да управляват много по-добре ресурсите. Ефективното им използване ще позволи в голяма степен да се постигнат повече резултати с тези средства. Благодаря, госпожа Йенсен, две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също така да благодаря на госпожа Белсани. Аз мисля, че нашата задача ще бъде много интересна, но и много трудна, за да изпълним този бюджет. Тук рамката е много сложна. Доклада по бюджета е такъв, че в финансовата перспектива се предвиждат по-големи ограничения и разходите за селско стопанство са използвани за инвестиции в енергията и в други отрасли. Става все по-трудно да се постигне една кохерентност. Аз съм съгласен с зелените, че не може да се намерят по а, средства за проекта, а, ядрения проект ИТЕР. Трябва да а, обърнем внимание, да се съсредоточи вниманието върху събитията в Япония и да разгледаме също така изкопаемите горива. В бюджета 2012 година аз виждам други средства. Бюджета на Европейския съюз не е едно и също с бюджета на държавите членки. Трябва да се платят парите, които са обещани. Е, необходимо е една е, водене на преговори, да се изисква от съвета да реагира не а, така неадекватно по, а, а, към нас. И накрая искам да благодаря на господин комисар за това, че той настои а, за намаляване на административните разходи. Това е една сфера, в която наистина можем да осъществим економии. И аз вярвам, че, економи, че комисията ще отчете тези фактори структури. И също така трябва да се гледа на този въпрос сериозно. Благодаря, господин Файон. Благодаря. Дами и господа, трябва да продължим с балансирани бюджети. Не бива да допускаме ситуация, при която трябва да работим с временни бюджети. Това би било негативно за Европейския съюз. Трябва да имаме един разумен бюджет, който на този етап означава бюджет с ограничения. Обществеността в държавите членки очаква от Европейския съюз да изразходва разумно обществените средства. Ако не помним това, ще загубят доверието. Господин Ферейра, ние участваме в този дебат, за да покажем, че има альтернатива на консенсуса между левицата и десницата, който ни вкара в тази криза. Този консенсус не ни дава възможност за излизане от кризата. Необходими са дълбоки промени в политиката на Европейския съюз, един нов поглед към ресурсите и целите. Това, което правим в момента е разширяваме про безопасността между държавите членки. Необходимо е да използваме максимално потенциала на всяка държава, да насърчаваме напредъка, е, изкореняването на бедността и социалното включене. Отхвърлям един бюджет, който превръща социалните услуги в економически стоки. Е, необходимо е либерализация в нови сектори на економиката, но това ще е, застраши работната заета. Е, стратегията Европа 2020 година ще увеличи различията в економиките на нашите държави и ще доведе до по-голяма структурна безработица. Ние предлагаме нова стратегия на базата на редица нови политики в економиката, социалната сфера, в околната среда, подкрепена от общностния бюджет. Именно за това сме внесли редица изменения в този доклад. Е, ще се насърчи е, сътрудничество за развитието, ще се а, ограничат а, военните авантюри. Ние приветстваме европейски бюджет да заеме нова позиция. Благодаря господин Ферейра. Сега госпож... господин Морганти. Скъпи колеги, госпожо председател, този доклад е всъщност насочен към бюджета за 2012 година, според мен е пълен с мъглява информация и не съдържа истинските приоритети на парламента за бюджетна година 2012 година, поне. Например, често се говори за стратегията 2020, тя е амбициозна, широка и скъпоструваща. Какви са приоритетите всъщност на тази стратегия? Всички държави и членки трябва да свият бюджетите заради кризата и това е ясно. Наивник не би го забелязал само. Същото се отнася и за европейското измерение. По-малко думи, повече дела. Повече дейности и по-мъдро финансиране. Според мен това всичко обаче се оказва доста безсмислено и просто говорим и преливаме от пусто в празно, за съжаление. Благодаря. Господин Хартонг, госпожо председател, колегата от социалистическата група е изготвил един доклад който не е добър за гражданите, той е добър за себе си. Кликата на социал-демократите твърди, че трябва да се даде зелена светлина за изразходването на още повече пари, които биха ми могли да бъдат заделени за черни дни. Има един е, телевизионен канал, сателитен канал Галилей. Това е една черна котия, черна дупка. И изведнъж идвате тук и, и говорите с отговорност. Последното поне не е вярно поне поне от гледна точка на високата цена на всичко това. Нека да хвърлим този доклад в кош за буклук. Не това очакват европейските граждани, защото това ще доведе до повече прахосване на а, пари. И аз съжалявам, че парламента не проявява мъдрост. Благодаря, господин Хартонг, Господин Сурян. Госпожо председател, бих предложил, уважаеми колеги, след тези речи да се върнем към реалността. Няма да е лесно за докладчика да изготви доклада си при сегашните обстоятелства. Ние не можем да договорим цифрите. Комисията все още не ни е дала бюджетната рамка. Разбира се, можем да говорим безкрайно за принципи и докладчикът интерпретира всички въпроси по много добър начин. Трябва да видим сега как да гарантираме реализирането на стратегия 2020 и да го впишем в структурата на бюджета. Унези сфери на политиката, които все още не са поставени в рамка Всъщност те дори не са изпоменати. И това оправдава някои критични коментари. Ако не вземаме предвид конкретните политики, специализираните политики, тогава доклада изглежда малко празен. Ние считаме политиката за сближаване за особено важна, тъй като тя сега започва да показва истинската си стойност и тя се нуждае от повече средства. В отличие от казаното от някои от колегите, аз считам, че тези плащания не са самоцел, това не е прахосване на пари. Това са разходи, които водят до подкрепа на европейската идея. Парламента трябва да се ангажира инвестициите да бъдат насочени там, където са необходими и инвестирането в престижни проекти да бъде оставено на страна. Мисля, че бюджетната комисия трябва да работи по-добре с останалите комисии. Благодаря. Скъпи колеги, благодаря на докладчицата госпожа Базани за изключително добре структурирания доклад за перспективите за бюджета 2012 година. Политическото послание е ясно, защото отразява необходимостта от затягане на коланите и всъщност дава възможност този бюджет да се превърне в отговор на политическите, економически и социални предизвикателства на нашето време. За момента само обсъждаме сякаш е, инициативите за бюджетни ограничения и забравяме, че сме поели ангажименти към много труженици, които до днес протестират из брюкселските улици, защото има много социална несправедливост и пораждане на структурна безработица в Европа. За първи път през 2012 година, заедно с стратегията Европа 2020, поставяме акцента и върху ръста и трудовата заетост, подчертавайки, че те са приоритетите защото всъщност Европа 2020 цели да достигне 75% трудова заетост. Това със сигурност няма да е лесно, както прочетохме в френската преса, която цитира комисарят Левандовски. Краткосрочните бюджетни перспективи са свързани с европейско действие, което за съжаление не винаги е видяно като плюс, а по-скоро като минус. Нека да не се залъгваме и ясно да разберем, че ще има интерпретации на нашия бюджет като възможност да се развиват политики, но за съжаление не толкова амбициозни, колкото имаме желание. Имам предвид политиката за сближаване, политиката за селското стопанство. Те със сигурност няма да бъдат толкова приоритарни, колкото бяха до момента. Поне това аз прочетох във вашите изказвания, господин Левандовски. Благодаря ви. Благодаря, госп... госпожа Гралие. Е, думата има господин Шербанди. Госпожо председател, ако строим къща, най-големите сметки са в края. И а, човек го знае това и е съгласен още в началото. В края на многодишната програма получават най-големите, най-тлъстите сметки. И тези сметки трябва да бъдат изплатени от държавите е, членки като моята. И ако се откажем да ги плащаме, това не е възможно. А, това е едно наистина да се съгласим да строим къщи и накрая да откажем да платим последните сметки. Госпожа Балцани а, самата го посочва това в точка 21. Тези сметки обаче трябва да се платят каквото и да стане. Не може да се отхвърли тази идея, защото в противен случай ще се доведе, ще стигне до по-големи проблеми. Господин Господин Ламасур го няма и давам думата на госпожа Херцог за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бюджет 2012 е в многогодишната финансова рамка. Двата бюджетни органа имат сега яснота за слабостите и положителните аспекти. Когато говорим за бюджет 2012, трябва да позволим постигането на целите на Европейския съюз, най-вече в областите, заложени в стратегия 2020. Така ще можем да гарантираме, че Европа ще излезе от кризата, ще се стимулира заетостта, научно-изследователската и развойна дейност, развитието на енергетиката, социалното приобщаване, борбата срещу бедността. Това са все важни приоритети на стратегия 2020. Тази стратегия ще се ползва от доверието на хората само ако е достатъчно добре финансирана. Европейският парламент подчерта, че това е бюджетно предизвикателство – сега искаме съвета и комисията да бъдат отговорни по отношение на бюджета. Не можем да се позволим по-малко Европа на този етап, когато виждаме природни и други бедствия по света, когато виждаме бунтове и революции. Ние трябва да мислим за последиците на нашия бюджет за цяла Европа. Ние се нуждаем от повече Европа. Ние искаме общностни фондове, които да бъдат по-добре и по-ефикасно изразходвани. Госпожа Майер. Скъпи колеги, бюджетът за 2012 година е вписан в общ финансово-економически контекст, който всъщност е по-скоро мрачен във всички 27 държави членки. Ето именно за това няма да можем да си позволим всичко, което би ни се искало. Докладът на госпожа Балцани представлява компромис за всички, приемлив, приемлив за всички компромис. Искам при все това да отправя и една критика. Повече пари не означават автоматично повече солидарност и повече Европа трябва разходите да са по-качествени, ако мога така да формулирам мисълта си, и трябва да бдим за това, щото целите, които финансираме, да се изпълняват, а не просто да ги финансираме. Критичният поглед трябва да бди и за това, защото гражданите да не носят допълнително бреме и да не плащат те за глобалната конкуренция на фирмите. Разбира се, общностният бюджет възлиза само на 2%. Това е доста спорно, защото много от държавите членки финансират и други европейски проекти, които се финансират както от обще, общностния бюджет, така и от националните бюджети. Например, просветата, образованието големи проекти, като ИТЕР, като ядреният проект ИТЕР, благодаря на госпожа Геншер, че го спомена, смятам, че трябва да продължи да се развива, но по-мъдро, за да не губим все пак конкурентна преднина пред американците. Благодаря. Комисарио, карш колегаш, Господин Фернандес, минути и половина. Господин комисар, уважаеми колеги, първо искам да поздравя госпожа Балцани за извършената от нея работа. Това не означава, че нямам няколко бележки по доклада. Смятам, че насоките, които току-що приехме, са твърде общи. Аз смятам, че тези насоки наистина а, по-скоро резолюция по стратегията Европа 2020, а не толкова бюджет за 2012 година. В предишната година акцента беше върху младите хора. Все още имаме време Думата обаче млади хора въобще не се споменава нито един път в нейния доклад и фиксацията върху Европейски съюз 2020 година оставя извън обсега политиката на сближаване, която е изключително важна. Кохезионните политики не могат да бъдат разглеждани само като мярка за корекция. Не може да се изтеглят средства от кохезионната политика и да се насочват към стратегията Европа 2020 година. Не се казва и една дума за политиката на сближаването, която според нас е много важна. Все още имаме време да компенсираме това, все още имаме време да а, направим корекции, да ведем тия проблеми. Благодаря господин Фернандес, го, господин, госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Бюджет 2012 и бюджет 2013 ще бъдат бюджети на консолидацията, целта на които е да отразят ограничаването в разходите на държавите членки, както и ще дадат основа за определение на сумите за следващия програмен период. Този доклад за основните насоки по бюджета се базира на концепцията за отговорност. Т.е. ние трябва да реализираме економики, като време да бъдем ефикасни при използването на ограничените ресурси. Стратегия 2020 има заложени важни цели научни изследвания, иновации, развитие те са посочени в е, доклада Балцани и ние ги подкрепяме. Европейските политики се нуждаят от нужното финансиране, както и от гъвкавост между различните функции, за да можем да компенсираме трудностите, породени от економическата криза. Необходимо е да наблегнем и на собствените източници чрез въвеждането на данък върху финансовите операции операции, както предложи групата на ГУЕ. Трябва да видим по какъв начин технически можем да решим проблема с собствените ресурси. Това е много важно. Трябва да разполагаме с собствени ресурси, за да дадем европейска добавена стойност. Сега давам думата на господин Манка в рамките на процедурата за спонтанни изказвания. Важна е, пани председничка, пан комисар, колегиня, колеговия. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, Европейския съюз си зададе пет измерими цели за до 2020 година. Тези цели са ратифицирани от държавите членки, те ни дават насоченост. Успеха на Европа ще зависи от прилагането и постигането на тези цели. Всичко се свежда до отговорност на отделните държави. Дали става въпрос за повишена работна заетост, по-малко деца отпаднали училища, по-голям брой студенти, намали намаляване на броя на хората застрашени с бедност и а, способността ни да се справим с а, климатичните промени. Макар, че има договореност в Европейския съюз, правителството на моята страна снижи а, приоритетите си и, и гради а, магистрали. А, искам да ви запитам, вие подкрепяте ли идеята като а, комисия а, да се върви по посока, която противоречи на стратегията Европа 20 и, а, 2020. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, бюджетът е ключов инструмент за европейска интеграция и от него зависи много. Във времена на криза бюджетът на Европейския съюз може да допринесе за смягчаване на политиките на ограничения на държавите членки и да осигури средства за инвестиционни проекти. Аз приветствам доклада, който подчертава нуждата е, за проектни облигации, но те не трябва да бъдат альтернатива на еврооблигациите. Еврооблигациите са отделна тема. Аз подкрепям идеята за еврооблигации, защото те са логична стъпка в процеса на интеграция. Не ми харесва идеята за съкръщаване на европейския бюджет. Това не е в интерес на интеграцията, нито на економиката, нито на солидарността между държавите членки. Това късогледство не отчита за какво става дума при европейската интеграция. Всички трябва да имат полза от интеграцията и именно така трябва да разглеждаме европейския бюджет. Господин Пашка има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Приоритетите в бюджета за 2012 година ще е, повлияят е, бъдещето и аз мисля, че ние трябва да се насочим към е, спестявания в бъдещето и мисля също така, че трябва да обмислим възможността за а, а, пътуване всеки месец между Брюксел и Страсбург. Това дразни хората. Денокоплаците трябва да плащат за този пътуващ цирк. В 2012 година трябва да имаме възможност да намалим пътуванията или да променим начина по който организираме тези пътувания. Един друг въпрос – е, е музея Европа или Европейски съюз. Аз мисля, че това е нещо, което може да се отложи за по-добри времена. Това ще ни даде възможност да изразходваме средствата за програмите от 2012 година и да подобрим общо зато работата си. Благодаря. Госпожа Спокова, има думата. Благодаря ви много. Бих искала да поздравя докладчика, която нарича нещата с истинските им имена. Бюджет на Европейския съюз за 2012 и след това трябва да е амбициозен, ако искаме да постигнем целите от стратегия 2020, да излезем от кризата и да се конкурираме с останалия свят. Приветствам идеята на Комисията по бюджета за среща с представители на националните парламенти с оглед да бъдат обсъдени националните бюджети за 2012 година. Европейският бюджет не трябва да бъде в дефицит. Той е само 2% от публичните разходи в Европейския съюз. Има съществени разлики между националните бюджети и бюджета на Европейския съюз. Бюджетът на Европейския съюз има за цел да финансира в бъдещето на Европейския съюз. Съвета трябва да се слуша в това. Ние чухме, че Франция, Германия, Холандия се опитват да замразят този бюджет, което ще забави развитието на Европа. Благодаря, давам думата за заключителни думи на комисаря Левандовски. Госпожо председател, само три неща по корекциите на стратегията Европа 2020 година. В бюджета от 2011 година се определя 41% от разходите като свързани с стратегията Европа 2020 година. Приблизително същия процент е валиден и за 2012 година. Ние правим това, което се прави в 2007-2008 година. Е, корекциите следва да се направят в рамките на многогодишните споразумения от 2006 година. На второ място, реакцията ми на господин е, Елис е, Гайер за негативните приоритети. Аз мисля, че това не се отнася за бюджета 2012 година. Ние трябва да разгледаме не само положителните приоритети, трябва да видим какво не а, функционира правилно, за да може да намерим възможност за спастяване, да може, за да може да определим както положителните, така и отрицателните приоритети. Що се отнася до администрацията, ограниченията наистина са задължителни. Господин Хартонг говореше за разхищаване на пари. Администрацията харчи около 5% от разходите и аз мисля, че ние се справяме по-добре, отколкото в Холандия. В отговор на госпожа Андресен, тя говореше не само за замразяването, а и за урязването на бюджета. Нашия европейски бюджет е без дефицит и не може да бъде обвиняван за неправилно управление на държавните финанси. Нашия бюджет има а, логика, а, която беше много ясно спомената от господин а, Гепланд. И това не е изненадващо. Това е базата кризата на доверието към нас, доверие, което се основава на а, ангажимента да се плати за завършени а, проекти. Дори в моменти на криза човек трябва да си плаща сметките за електричество. Тук става дума за пари, които са нещо като инвестиция и всъщност ние отговаряме на молбите и изискванията на онези, които стъчкуват и демонстрират отвън. И накрая, благодаря господин Кобесар, думата има госпожа Балзани за заключителни думи. Много благодаря. И слушахме много думи и защита на понятието отговорност. И има една отговорност, която според мен се налага на първо място, поне за институциите, а именно конкретизиране на нашите програми да направим така, щото да не звучим теоретично или пожелателно пред нашите съграждани. Главният приоритет продължава да бъде Европа 2020, както и нарастването на трудовата заето, създаването на трудови места. Разбира се, че е амбициозно, разбира се, че е мъгляво, но може да бъде измерено с съкръщаването на безработицата, например. Това е също толкова амбициозно, колкото и създаването на работни места, но се някога трябва да се започне работа по този въпрос. Ако смятаме, че стратегията 2020 е мъглява, обширна, пространна и неконкретна, или поне неконкретно изразена в бюджетни доклада за бюджета, то тогава още от самото начало я обричаме на провал тази стратегия. Никой не иска подобно нещо. Комисията още по-малко. Нека да си припомним първото съобщение на комисията за тази стратегия 2020. Пак повтарям, данъчните, бюджетните ограничения по-скоро нито са цел, нито са средство, те са условие, налагат ни го условията. Затова следва да отговорим с действие, което е съвсем различно от действието, което се предприема на национално равнище, просто защото европейският бюджет е друг, от друго естество и ни дава възможност да поемем нови инициативи. Нямам нищо конкретно предвид. Нямам конкретно предвид инструмента наречен европейски семестър. Имам предвид цяла една система от европейски характер, която да генерира допълнителна добавена стойност и да се превърне в методология. В методология, която конкретизира, материализира всички стратегии, предвидени в 2020. Благодаря. Благодаря ви сега казва председателката. Смятам, че изчерпихме дневния ред и бихме могли да направим пауза до 11.30, когато е предвидено гласуване. Благодаря.